Dear colleagues, good afternoon. Добър ден, колеги. Може ли да започнем с приемане? Нека да започнем с приемане на дневния ред. Искам да обърна внимание, че точки 11 и 15 ще бъдат отложени. Имате ли желание да направите коментари? Не виждам. Е, съобщение на председателя е следващата точка от дневния ред. Господин Мартин Шулц уведоми за намерението си да напусне като член на Европейския парламент, считано от 11 януари 2017 година. 2017 година микрофон за оратора. Не чуваме добре оратора като нашата комисия трябва да реши дали тази оставка отговаря на акта от 20 септември 1976 година тъй като до сега не е проведено заседание на комисията, аз като докладчик разгледах оставката и констатирам, че тя е в съответствие с акта от 20 септември 1976 година, като надлежно уведомих е, председателя по силата на правило 4, алинея 3. Не виждам възражения по този въпрос. Следващата ни точка е свързана с одобрение на протоколите от дневния ред. Ако до края на заседанието не получим възражения за протоколите от заседанието 12 януари, 24 януари и 30, 31 януари от тази година ще се смятат за прият, за одобрени. Сега продължаваме с точки 4 и 5, които ще обединим. Те са посветени на ратифицирането и присъединяването на държавите членки в интерес на Европейския съюз към протокола от 2010 година към Международната конвенция за отговорността и обещетения за щети, свързани с превоза на опасни и вредни вещества по море И позволете да кажа, тъй като аз съм докладчик по тези две точки, че съгласно междувременния предварителния доклад, съвета е взел предвид на 15 юли в заседанието си на съответната работна група нашата информация и констатира, че не е необходимо да се подновява дискусията по проекто заключенията на съвета, тъй като това е по решение на съвета, а не процедура за съвместно вземане на решение. Тъй като те отказват да започнат диалог с комитета и с парламента и комисията, и необходимостта да се вземе предвид съответния режим, за да се приложат съответните права за отговорност и компенсация във връзка с происшествия във връзка с преноса на опасни и вредни вещества по море. Аз предлагам в интерес на Европейския съюз това да бъде да подкрепим присъединяването към протокола от 2010 година към Международната конвенция за отговорността и обещетение за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море, с изключение на аспектите, свързани с правното сътрудничество по гражданско-правно въпроси. Това е моето предложение. Сега ви предоставям думата, ако желаете да направите изказвания. Госпожа Хютеланд, благодаря, господин председателю. Преди всичко благодаря, господин Свобода, за тези две препоръки на Европейския парламент и да, възло, да, да е, присъедини, Европейския съюз да се присъедини към протокола от 2010 година към Международната конвенция за отговорността и обещетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море процедурата протече доста бавно. Необходимо е да гарантираме, че държавите, сред, държавите членки имат възможност да, да осъществят това си право, имайки предвид, че тази конвенция е последна от конвенциите на Международната морска организация, която не е ратифицирана. Особено е важно да съществува международен режим, за обещетения защити при превоза на опасни и вредни вещества и химикали различни от нефти и масла. Ние искаме да не се допускат с положение на едновременно съществуващи правни режима за морското право, един международен и един европейски. Жалко е, че проекта за решение на съвета не задължава държавите членки да ратифицират присъедини... и да се присъединят към конвенцията и все пак твърде е възможно това проекто решение на съвета да забави бъдещия процес и да доведе за конкурентни слабости на, за държавите членки. Още повече, че давайки съгласие за присъединяване е, към конвенцията, може да се окаже натиск върху държавите членки, което ще в крайна сметка ще доведе до е, преустановяване на едновременно съществуване на два е, режима на отговорност. Това е моето мнение. Благодаря. Е, Желая ли представител на съвета да вземе отношение по въпроса? Оставам с впечатлението, че не. И така, нека да ви припомня, че срока за внасяне на изменения е 7 март тази година. И тъй като Работим по правило 99 от процедурата. Измененията ще бъдат приети само ако са, са в разрез с предложението на докладчика. Това е, което мога да кажа и с това можем да пристъпим към точка 6, за което ще отстъпя председателството на колегата господин Кавада за малко. Chers collègues, nous abordons le point 6 de notre... Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Точка 6 трябва да ви докладвам относно тристранната среща за преносимостта. На 7 февруари на тристранната среща постигнахме споразумение за регламента за преносимост на услугите. Мисля, че това е добра новина за европейските граждани. Защо а, смятам, че това е така? Това е текст, който те очакваха от дълго време. Това е конкретен текст, модерен, който ще помогне на всички европейци, които отиват а, в, на почивка, в вакансия или на обмен по програмата Еразъм да получат достъп до онлайн съдържание като това онлайн съдържание временно може да бъде пренесено заедно с тези граждани в новата държава членка. Разбира се, при положение, че те са си платили абонамента в държавата на происход. Те ще получат достъп до съдържанието на държавата членка в която те ще пребивават временно. Това е основният принцип. Преговорите с съвета и комисията понякога бяха доста напрегнати. От гледна точка на комисията всичко вървеше добре, но както знаете с съвета обикновенно е по-трудно. Там имаме постоянни представители и понякога ни беше трудно да разберем какъв беше мандата им, какви бяха заръките им. Затова много често трябваше да прибягваме до услугите на Европейската комисия, която трябваше да ни помогне в това отношение. Всичко приключи обаче добре и окончателният текст, прият на тристранната среща, е на висотата на очакваното от нашата комисия. Трите институции постигнаха компромис, нещо, което не ни изненадва, разбира се. Европейския парламент остана твърд, като а, получи силен мандат по време на гласуването тук в нашата комисия. Трябваше да се спазва принципа залегнал в текста. Желаехме той да бъде конкретен да се използва от професионалистите, а не просто да има някаква правна цел, която никога да не се приложи на практика. Ето защо аз съм наистина удовлетворен от крайния резултат. Благодаря на всички участници, които ни позволиха да стигнем до този текст. Сега по същество. Член 1 С. Държава членка на местопребиваване заличихме текста, в който се, идваше, се изискваше редовно връщане в държавата на происход. Google звъни, мисля, по телефона. Нали? Не може доставчик на достъп да се превърне в доставчик, който упражнява контрол върху това дали лицето е страната или не. Така че заличихме текста, който изискваше редовно връщане в държавата членка. По член 1D. За да остане този параграф, поискахме да остане параграфа, в който се напомняше, че периода на местопребиваване трябва да бъде ограничен. Един ден, три седмици не е едно и също. Трябваше да се зададат основите на принципа. А доставчиците на услуги трябваше да се съобразят с законодателния текст. Това беше нашата идея. но за да не започнат да се предлагат договори, които да предлагат преносимост с определен на трайност и за да остане настоящото хармонизиране по смисъла на член 5, ние успяхме да поискаме да се вмъкне параграф, в който се постановява, че по смисъла на този регламент е забранено на доставчиците на онлайн услуги да отказват на клиент да получи достъп до преносимост или да я ограничат във времето. Или с други думи, не може да се взима решение по смисъла на който да се измени духа на този текст. Това е важно, защото това е един от основните аспекти, които правят приложим настоящия текст. Позициите на комисията и съвета станаха ясни по смисъла на член 3а и методите за проверка. Предложението на съвета включваше три способа, които обаче не бяха благонадежни. И така се стигна до предоставянето на сметка за ток, например. Това ще е достатъчно, за да се докаже, че лицето живее на даден адрес и по този начин може да се провери адреса на лицето. Декларация на клиента, в която той посочва адреса си в държавата членка, също се приема. Или пък декларация, в която той казва в коя държава иска да получи достъп. Европейския парламент не можеше да отслаби тези способи за проверка – в крайна сметка всичко почива на доверието и на средствата за проверка на това доверие. Тук се изискваше тези способи да бъдат ясни. Влязохме в преговори с комисията и съвета и се стигна до настоящия компромис, който е реалистичен и приемлив. Тези три способа не могат да се използват сами, ако се използват за целите на проверка. От друга страна, те трябва да бъдат съчетани с един от критериите, предвидени в този текст. Или с други думи, искахме да дадем възможност на доставчика на услуги да провери, че клиента не шмекерува, но в същото време не искахме да приравним доставчиците на онлайн съдържание на полицейски служители, защото нямаше да стигнем до никъде. Трябваше да бъдем реалисти. Параграф 2 на член 3а постановява, че в рамките на настоящия регламент за проверка на държавата членка на местопребиваване, тази проверка трябва да се направи по време на действието на договора. Ако доставчика има съмнение относно местопребиваването на клиента, тогава той може да направи проверка. Аз много държах на този момент, защото понятието преносимост може да има добавена стойност и да е от полза за клиента, само ако има достатъчна гаранция, че тези, които желаят да злоупотребяват, ще бъдат идентифицирани. Параграф 4. Много дискусии предизвика той. Параграфа се предлагаше от съвет и от комисията и не беше включен в предложението на парламента. В него се предвиждаше възможност в случай на споразумение между страните и доставчика на услуги да се откажат от тези способи за проверка. Както знаете, аз изказах становището си а, тук в нашата комисия. Аз бях изцяло против този текст, защото Според мен, можеше да се стигне до злоупотреби при употребата на тези услуги. Може да има малки платформи, които да изискат от клиентите да се откажат от правата си. И затова сметнах, че трябваше да защитим по-малките в тази тежка система и в крайна сметка се стигна до нещо приемливо. Това беше червена линия за съвета. Ние обаче успяхме да устоим на натиска и да сближим позициите си. А вие знаете каква беше нашата позиция. Включихме ново съображение 23C, то ще бъде включено в регламента с цел да уточни член 3, параграф 4 така че този текст да се използва само при определени обстоятелства, а именно когато всички е, страни по договора решат заедно онлайн съдържанието да бъде преносимо. В съображението се посочва, че ако една страна от договора откаже на доставчика на услуги, то тогава доставчика на услуги трябва да направи проверка по смисъла на член 3а. Тоест, Остава се известна свобода, но и се дава възможност за контрол, така че хората, които няма как да окажат натиск, да могат все пак да се ползват с определени права. Тук поставих акцента само върху най-важните аспекти, тези, които бяха обект на преговори по време на тристранната среща. И, както вече казах, тези аспекти наистина се отразяват значително на последствията, които ще има влизането си на този регламент. Благодарим и на съвета, и на комисията. В крайна сметка стигнахме до компромисен текст. Имахме си нашите малки победи, останалите институции също. Окончателният текст е добър. Той ще бъде одобрен в пленарна зала, ако не се лъжа, през май от всички членове на парламента. Аз лично наистина се гордея, че имах възможност да работя от ваше име с нашите колеги. Благодаря и на представителите на съвета и на комисията за изготвянето на този регламент, който ще е отполза на всички европейски граждани, които се предвижват в Европа. Със сигурност този регламент ще се отрази положително и ще доведе до доброто функциониране на Европа. Със сигурност той ще допринесе за трансграничната мобилност в Европа. Това е резултата на нашата дълга-дълга работа. Работата ни приключи. Остава да гласуваме в пленарна зала. Благодаря ви, че ме изслушахте. Надявам се, че ме и разбрахте. Някакви коментари? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Бих искала да ви поздравя, както вас, така и всички колеги, които участваха в работата. Благодаря ви за отличния резултат, постигнат по време на тристранната среща. Господин Негреско, нашият ръководител не е тук, така че ще си позволя да изчета текста му на английски. Европейския съюз предприе първи стъпки първите си стъпки към преносимост на онлайн съдържание, като позволи на хората, които пътуват за целите на бизнеса или на туризма, да получат достъп до онлайн услуги, като музика, електронни книги, игри и различни подкастове. Европейския парламент успя да постигне регламент, в който няма времево ограничение за ползване на услугите за хората, които пътуват в чужбина. Има списък, в който се вписват най-малко два способа за проверка. Европейския съюз отново зададе референтна рамка за аудиовизуалните услуги, които се предоставят онлайн чрез този законодателен акт. Надяваме се, че европейските граждани ще се възползват от този инструмент за достъп до културно съдържание и до информация. Поздравления още веднъж. Благодаря ви, казва господин Кавада, на вас и на господин Негреско. Някой друг желая ли да вземе думата? Не. Добре. Предполагам, че сте се уморили от тази преносимост. Или може би пък не. Комисията, ако иска нещо да добави, въпреки че преговорите вече приключиха. Някой да гори от желание от страна на комисията да вземе думата? Не. Съвета? Не. За това а, има тристранна среща, за да може всеки да каже това, което мисли. Благодаря а, на целият ни екип. Скъпи колеги, действително много ви благодаря. Точка 7, господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, след усилена работа и година след представянето на работния документ по създаването на общи минимални стандарти в гражданското производство – съм щастлив днес да представя пред Вас вече окончателния проект на доклад. Дискусиите за хармонизиране на гражданския процес в Европейския съюз не са от вчера. Те стартираха преди две десетилетия с представянето на проучване за сближаване на разпоредбите при граждански процес на държавите членки, така наречения доклад Шторм. Като резултат от това Европейският съюз предприе мерки с цел сближаване на правилата в гражданското производство на държавите членки. В момента обаче все още няма уеднаквени правила за гражданското производство в Европейския съюз. Вместо това съществува регулаторен пъзел, състоящ се от съдебна практика на Съда на Европейския съюз, от набор от специфични секторни инструменти, въвеждащи подробни правила по различни въпроси от процедурен характер на базата на член 114 от Договора за функциониране на Европейския съюз, приложими и към вътрешни, и към трансгранични спорове, както и от поредица от законодателни мерки на Европейския съюз в сферата на сътрудничеството по гражданско-правни въпроси, ограничени до трансгранични съдебни производства. Освен гражданското, Европейския съюз работи и върху общи минимални стандарти в наказателното производство и в определен набор от подробни разпоредби вече съществува в сферата на съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси. По-важното е, че тези мерки не се ограничават до трансгранични спорове, но по-скоро се прилагат хоризонтално при всички наказателни производства. Гражданското производство е неразделно свързано с основното право на справедлив процес и ефективно средство за защита, гарантирано от член 47 на Хартата за основните права на Европейския съюз и от член 6 на Европейската конвенция за правата на човека. Ето защо на физическите лица трябва да се предостави правомощието да се позовават на тези права, където и да се намират в Съюза, както и да могат да отстояват тези права и да сезират съдилищата в други държави членки толкова лесно, колкото и своята държава членка. Вярвам, че принципът на взаимно признаване на съдебни решения и необходимото сближаване на законодателството биха улеснили сътрудничеството между компетентните власти и съдебната защита на индивидуални права. Повишеното взаимно доверие между съдебните системи на държавите членки ще е от полза и за по-доброто функциониране на вътрешния пазар и свободите на предвижване. Като част от европейското пространство на правосъдие, основано на взаимно доверие, общите стандарти при гражданското производство изглеждат належащи. Искам да подчертая, че общите минимални стандарти не заменят националните процесуални системи, в тяхната цялост или дори частично, но позволяват повече защита и ефикасност на националните процесуални правила. По-важното е, че общите минимални процесуални правила могат да допринесат за модернизацията на националните производства, за равни условия на бизнеса и за повишен економически растеж чрез ефективни и ефикасни съдебни системи, като се улесни достъпа на граждани на Европейския съюз до правосъдие хода на консултациите и изследванията, довели до създаването на този доклад, стигнах до заключението, че за пълното реализиране на целите на политиката за съдебно сътрудничество по граждански дела ще се изисква ниво на координация, съгласуваност и систематизиране, което излиза извън пределите, интересите и ресурсите на една държава. Общите процесуални принципи, ще допринесат за повече информираност за процесуалните правила и механизми, които вече съществуват в Европейския съюз, ще насърчат също така трансграничната търговия заради повишеното доверие в процесуалните системи на другите страни, както и ще доведат до повишаване на доверието между съдебните системи на държавите и до по-засилено общо усещане за справедливост, сигурност и предвидимост в целия Съюз. Считам, че Европейският съюз следва да насърчи, насърчава реформите в европейското законодателство на гражданския процес и затова е необходим хоризонтален подход със създаване на общи минимални стандарти. В тази връзка проектодокладът съдържа обща част и анекс с предложение на текст за директива, основан на член 81 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Въвеждането на общи процесуални стандарти на съюзно равнище безспорно ще доведе до повишаване на взаимното доверие сред съдебните системи на Европейския съюз и би гарантирало общо равновесие на равнище на Европейския съюз на основните процесуални правила при гражданските спорове. Това предложение трябва да се разгледа като първа стъпка в процеса на по-нататъчна хармонизация и изближаване на системите на гражданското правосъдие на държавите членки и на създаване в по-дългосрочен план на Европейски гражданско-процесуален кодекс. Уважаеми колеги, безспорно е, че този проект е с общо европейски интерес. Ето защо се надявам на подкрепа от страна на докладчиците в Сянка и съм готов да чуя вашето мнение и коментари. Благодаря ви за вниманието. Merci beaucoup. Euh, nous allons peut-être... Euh, Благодаря ви. Може би да чуем какво има да ни каже комисията и Европейският е, институт, след което ще чуем и колегите, които желаят да се включат. Благодаря ви за вашата работа, която съвсем не е била лесна. Тя има историческа дейност. Е, вече от е, две десетилетия работим по въпроса. Европейската комисия желая ли да вземе думата? Ели, он Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря ви за това, че ми давате възможност да се обърна към вас по тази важна тема. Аз съм господин Роснер от отдела а, на Европейската комисия, Генералната дирекция за гражданско-правни въпроси. Темата е важна. Приветстваме проекто доклада на Европейския парламент по тази тема за минималните стандарти за гражданските производства в Европейския съюз. Ние сме на мнение, че процедурните правила имат значение не само в наказателно-правната област, но и в гражданско-правната такава когато не са признати съдебни решения и не биват приведени в изпълнение в други държави членки, това се дължи на съмненията, които възникват заради за различните процесуални стандарти в държавите членки. Както правилно се посочва в доклада, Спазването на процесуалните права на страните е основният компонент, който стои в основата на доверието и ам, гладкото действие на ам, всичко в Европейския съюз. Съдиите трябва да имат доверие на решенията, постановени в други държави членки. Това бе подчертано и от Европейската комисия в нейното съобщение Правосъдие 2020, където се говори за връчването на документи, предоставянето на доказателства и така нататък. Както това се упоменава и в проекто доклада, няколко инструмента в гражданско-правната област съдържат някои правила в това отношение. В този контекст имам предвид регламента за връчването на документи и вземането на доказателства или така наречените европейски процедури подредните искове, Европейската заповед за плащане и регламента за запор на банковите сметки. Тук обаче говорим за по-широко обхватен инструмент по гражданско-правни производства, по-широко обхватен от Бруксел 1 или 2. Както правилно се посочва в от доклада, някои секторни законодателни актове съдържат правила в областта на гражданско-правната област. Например, директивата за интелектуалната собственост е, или пък директивата за а, антитръстовете. В доклада се посочва, че процесуалните стандарти трябва да бъдат разработени при тълкуването на този инструмент в светлината на съдебната практика на съда. По този начин ще се даде адекватна защита на европейските граждани в Съюза или ще се получи така наречения полезен ефект на сега действащите правила. Европейската комисия съвсем наскоро предприе конкретни действия по отношение на гражданско-правните производства. Ние направихме сравнителен анализ на връчването на документи в държавите членки и направихме подробен анализ на практическото прилагане на директивата за връчването. Определихме областите, в които трябва да се предприеме действие на европейско равнище. Ще продължим по по-холистичен метод. В момента правим оценка на резултатите от едно друго проучване на националните правни уредби и практики, за да може да видим до каква степен съществуващите различия в националните процесуални кодекси възпрепятстват постигането а, на свободно движение на съдебни решения. Като това, разбира се, зависи от съдебните практики в държавите членки. Европейската комисия е наблюдател в Института за европейско право. Това е един международен институт за прилагане на частното право, където се издават някои основни принципи в процесуално отношение. Проекто доклада, който разглеждаме днес, както и резултатите от проучванията, проведени до този момент в тази област – ще бъдат обект на оценка на Европейската комисия, за да може да видим до каква степен е необходимо да се предприемат действия. Евентуално след този анализ може да решим, че е, един хоризонтален подход, е, както вие предлагате, е, е добър. Или пък може да решим, че действията трябва да се ограничават само до някои аспекти на гражданско-правните производства. Например, трансгранично връчване на документи. В това отношение потенциала на новите комуникационни технологии трябва да се вземе предвид. Като разбира се, се спазват правата на страните по спора и се намалят съдебните разноски. В заключение, последващото действие по отношение на минималните стандарти за гражданските производства трябва да се прави, като се спазва спецификата на правната традиция на всяка държава членка. Това трябва да се прави, разбира се, в полза на европейските граждани и компании. Благодаря ви. Благодаря ви за вашите думи и за обясненията. Госпожа Лолис, Диана Лолис да чуем сега. А, нашите колеги я познават добре. Госпожа Лолис дълго време беше член на този парламент и на нашата комисия. Тя беше координатор на нашата група. Сега тя е председател на Европейският институт по европейско право. Заповядайте. Благодаря, господин председател. В качеството си на председател на Института за европейско право бих искала да се изкажа. Най-напред бих искала да поздравя докладчика за работата му по доклада. Вие наистина отивате твърде далеч във вашата работа и се опитвате да внесете известна приемственост в тази област, която правилно описвате като един пъзел. Наистина всички ще имаме полза, ако действаме малко по-последователно в трансграничен план. Нека да дам някои обяснения в областта на европейското право, нещо, което упомена Европейската комисия. Преди 4 години ние се вдъхновихме от тогавашния съвместен проект между Института по американско право и Унидроа. Там а, се изказваха няколко общи принципа а, по гражданско-правните въпроси. Разбираме а, защо докладчикът е пожелал да отидем по-далеч на европейско равнище, опитвайки се да изработим правила, европейски правила за гражданските производства. Но нашите амбиции обикновено спират до някакъв неправно обвързващ текст, който, от, от който могат да се вдъхновяват законодателите. И евентуално страните по спора биха могли да използват този неправно обвързващ текст – като основа при тяхната съдебна защита. Може би обаче сега трябва да навлезем в малко повече подробности. Повече подробности, отколкото се навлиза в доклада, което означава, че ще ни трябва още около една година, в която различните експерти да разгледат различните области, които се упоменават тук. Аз смятам, че гражданските производства днес биват критикувани заради бързото развитие на технологиите, но и не само заради това, само заради по-голямата свързаност в днешния ни живот и в начина по който правим бизнес днес. Ние също сме очертали няколко области, докладчикът също ги е очертал и смятаме, че неизменно трябва да обърнем внимание на тези области през следващите години връчването на услуги, нещо, което спомена Европейската комисия. Необходимо е да излечем предимства от новите технологии. Видеоконференциите, видеовръзките в съдебните производства също са възможност. В допълнение трябва да помислим какъв да бъде интерфейса между различните съдебни инстанции, как тече производството в съответния съд. Докладчикът говори за задължение на сътрудничество между страните и съда. Да, ние също смятаме, че е изключително важно да се наблегне на това. Много работа ни чака, за да има известна последователност и приемственост в това отношение. Не съм сигурна обаче дали ще имаме необходимото ниво на амбициозност относно процесуалните права. Наистина се надявам, че ще успеем да продължим съвместната си работа и отново бих искала да благодаря на докладчика за огромния му труд в това отношение. Наистина привилегия е за това, че мога да бъда част от този процес. Благодаря ви. Мерси beaucoup, мадам la президент. Благодаря, госпожо председател. Доколкото разбирам, въпреки че доклад е много качествен, има още много работа да се извърши. Госпожа Делво. Благодаря, госпож, господин председател. Първо бих искала да поздравя господин Радев за този изваредно пълен доклад и много интересен, защото той се връща в миналото, описва историческото развитие, както описва и предизвикателствата и трудностите, с които се сблъскваме. Мисля, че винаги е полезно да припомниме, че всеки национален съд е също съд на Европейският съюз за да може наистина да а, се приеме да има взаимно признание на съдебните решения. За това наистина е необходимо е, съвместно доверие, това е много сложно. Да, вярно, че има много напредък при обучението на съдии, магистрати в продължение на години, десетки години бяха създадени платформи, мрежи. Отлично, да. Аз лично е, имах е, възможност е, да участвам в конференция посветена на електронното правосъдие и смятам, че това са мероприятия, които трябва да бъдат все по-разпространени и да приканваме всички съди да участват в подобни мероприятия, но съвместното доверие, доверието изисква да има норми, тези норми и стандарти да се спазват във всички държави членки. И наистина трудност, трудността е в това да има баланс между традициите на отделните страни, различията и възможността за свободно предвижване и че в случай на необходимост да можем да имаме достъп до правосъдие в друга страна и да имаме доверие. Така че мисля, че възможността или да, възможността да постигнем това е бавно и постепенно да говорим и да оформяме е, минималните стандарти. И вие сте прав, много сте прав, че това ще доведе до съвременяване и даване на ново качество на самото правосъдие в държавите членки. С една дума много харесвам вашия доклад. Вие казахте, че трябва да има и по-широко тълкуване на трансграничните спорове. Не става дума само за спорове, става дума и за други аспекти. Да. И още нещо трябва да не забравяме и да бъдем е, рецептивни към новите технологии, да използваме всички нови инструменти и възможности да, да, не, да не трябва непременно да физически да присъстваме или да отидеме в друга страна. Разбира се, че може да го направиме, но и да се възползваме от всички възможности за обмен на документи и други. Няма да подчертавам и да изброявам всичко, което сте включили в доклада, но искам да ви задам един въпрос относно член 16. Извинете, може би не съм добре запозната, но вие казвате в член 16, говорите за финансиране ако някакво действие бива финансирано от част на трета страна. Не виждам защо става дума за част на трета страна. Не мога да разбера какъв, какъв е проблема тук за финансиране достъпа до правосъдие. И, и два, две предложения. Бихме искали гражданите да имат достъп до правосъдие в друга държава членка. Държавата членка трябва да спазва известни норми за прозрачност, да каже какви, каква помощ е, на каква помощ има право човек, но никъде не се казва, че има право на превод. А, мисля, че това също е въпрос на справедливост. Ако аз съм изправена пред съд, където не разбирам нищо, не мога да се защита, защото не разбирам. И още нещо. Това е, може би, само едно пожелание, може би малко утопично, но сроковете за давно. Знам, знам, че това е от правомощие на държавите членки, но не можем ли да си помислиме за евентуална хармонизация хармонизиране на сроковете на давност. Ето, примерно в а, а, случай на пътно-транспортни происшествия и така нататък. От кога започват сроковете, кога приключват. Може би да поговориме заедно, но да бъдем много предпазливи. Благодаря ви много. Благодаря. Господин Радев вероятно ще отговори накрая а, когато всички зададат въпросите си. Следващия господин Буда. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Радев за неговия доклад, който е много важно. За нас като европейски граждани е много важно да имаме достъп до еднакви стандарти, включително и по гражданско-правни въпроси. Важно е и за гражданите да знаят и разбират, че съществува, че на тяхно разположение са прости, понятни средства, е, с които да защитят правата си на европейска територия. Ние имаме много голяма общност и нас е, за нас е важно да говорим не само по трансграничните случаи, но и по всички дела, по които има произнесени решения в Европейския съюз. В момента, в който гражданите осъзнаят, че има прости гражданско-правни процедури, съм убеден, че мнозина от тях няма да се обръщат към съда, защото ще знаят, че разполагат с механизми, които могат да приложат. От друга страна, гражданите ще се чувстват много по-добре защитени е, по отношение на своите права и свободи. Имам предложение към докладчика е, по отношение на таксите. Достъпът до правосъдие би трябвало да бъде на лице и за граждани с ниски доходи по този начин правосъдието ще бъде наистина за всички. В заключение, позволете да кажа, че трябва да проявим твърдост в това отношение. Нуждаем се от Европейски граждански процесуален кодекс. Ако не днес, то в близко бъдеще. Благодаря, казва председателя. Не виждам други желаящи да се изкажат по доклада на господин Радев. Така че, господин Радев, имате възможност да за заключително изказване е, до 24 март на обяд е срока за изменение. Господин Радев. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха за подкрепата. Аз мисля, че е, съвместно Разбира се, като се вземат предвид всички идеи, които тук днес се чуха, а и се обсъдят всички възможности, които като правни механизми да влязат в този доклад и които биха били полезни и за европейските граждани, но биха и били приемливи за държавите членки. Мислям, че ще можем да завършим ползотворно работата по доклада. Искам само да отговоря на госпожа Делво, член 16 касае механизъм на застраховане, когато застраховател поема разноските по съдебния процес. Това се има предвид в този случай. А що се касае до преводите, до намаляване на таксите, да, ние трябва да се стремим към възможността да бъде е, възможно е, по-опростен и да бъде възможно по-защитаващ интересите на участниците в процеса, така че е, тези механизми са възможни да влязат в доклада. Въпрос е как ще се осигури прякото им изпълнение и доколко това би било приемливо на този етап да се обсъжда в този доклад. Благодаря ви още веднъж за подкрепата. Благодаря за свършената работа и така знаете срока е, за изменение 24 е март тази година. А сега точка 8 от дневния ред, по която давам думата на нашия колега Кростас Хрисогонос. Благодаря, господин председателю. На първо място приветствам годишния доклад на комисията от 2015 година за прилагане на мониторинга на прилагане на правото на ЕС. Е, Европейския съюз предполага защита на върховенството на закона и човешките права съгласно член 2 от своя договор. И наистина мониторинга за изпъл... Е, е, е от мониторинга е от изключително голямо значение. Аз смятам, че този доклад а, на, излишно насочва вниманието си към прилагането на европейското право, докато а, не обръща внимание на нарушаването на основни принципи на европейското право, което се отразява зле на устойчивостта на евро, проекта за европейска интеграция и на основите на самия Европейски съюз и наруканява правата на редица европейски граждани. Съгласно договорът, е, е, съгласно доклада, това, което се отнася за европейските граждани, граждани са е, енергетика, екология, транспорта Комисията е получила 3450 жалби от е, Италия, Испания и Германия, като държавите членки са сред най-много подали жалби. След 2011 година имаме спад около 9%, и 15 година имаме спадане, спад с около 9% на жалбите в сравнение с 2014 година. Гражданите, социалните партньори, организации на гражданското гражданското общество и други заинтересовани страни играят важна роля. Те, тя, те имат сериозен принос за създаването, създаването на законодателства и за проследяване на докладването му. Е, съществува редица нови досиета, като европейски пилот проект, пилотни проекти, но се отбелязва, че средният процент на разречени случаи остава стабилен в сравнение с 2015 година, т.е. 75%. Признава се, че основна отговорност за правилно транспониране изпълнение на европейското законодателство е на държавите членки. Е, не е излишно, че европейските институции да трябва да имат съответно задължение да следят изпълнението на първичното законодателство при създаването на вторично законодателство. Специално внимание трябва да се обърне на съответствието или несъответствието на мерките на строгост. Например, приватизацията на общественото имущество на свръхзадлъжнени държави членки може да се окаже в разрез основни е, изисквания, като например член 345 от договора за функционирането на Европейския съюз който гласи, че по никакъв начин не бива да се нарушава принципът, системата за управление на имуществото в държавите членки. Това присъства и в декларацията Шуман и никога не, и откакто се прилага в старите а, договори, се зачита правото на държавите членки да съхраняват предприятията от обществено значение за обществени услуги. Освен това, в някои случаи държавите членки са задължени понякога от тройката, Европейската комисия, банка и съвета да нарушават своите конституционни и международни задължения в е, зачитане на човешките права. И на практика е вече невъзможно да се търси, да се заведе дело срещу подобни нарушения в рамките на европейското законодателство. Е, зна, известно е, че берките на строго ще имат сериозно отражение. Първо на економическите и социални права, на първо място, правото на образование, здравеопазване, собственост и пенсия също така правото на вода, на достъп до правосъдие и до, за върховенство на закона. закона. Е, Гърция е ярък пример в това отношение. В резултат на тези мерки днес много европейски граждани имат неадекватен достъп до медицински грижи поради е, е, е, е, липса на, поради бедност 37,8% от децата на възраст до 18 години са, са в с ограничени права през 2015 година срещу 28,7% през 2010 година. Освен това има ръст на опитите за самоубийство с в близо 45% в сравнение с периода 2003-2010 година. За първи път след Втората световна война броя на е, смъртните случаи надхвърля броя на новородените след 2011 година, защото близо половин милион гърци са емигрирали в търсене на по-добър живот. На практика подобни мерки, наложени от европейските институции, значително намаляват способността на държавите членки да се справят е, с своята отговорност, включително капацитет капацитета на официалните органи да прилагат европейското законодателство. От друга страна, трябва да обърнем внимание, че в доклада не става дума за слабото транспониране и прилагане на различни стандарти, например прилагането на условията на директивата за приемане, минимални стандарти за приемане, например Директива 2013-43. Предлаганите механизми от Комисията за справяне с бежанците също не се изпълняват. Само 5% са изпълнени. Комисията трябва да обърне особено внимание на прилагането на мерките в областта на миграцията и обежището в Европейския съюз и да заведе съответни дела. И така, европейските институции трябва да бъдат накарани да спазват всички части на европейското законодателство, особено в е, вторичното законодателство и когато подписват споразумения и договори с е, е, страни и партньори извън Европейския съюз, като МВФ, например. Така че те трябва да предложат всички усилия и да зачитат а, правата и задълженията на страните при изпълнение на европейското законодателство, особено в условията на криза и миграция. На 8, до 8 март имате възможност да внесете, да внасяте предложения. На април ще гледме. Сега, благодаря, казва председателят. Госпожа Кортман има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря особено на докладчика ни слушах с интерес доклада, който в цялост е добър. Е, то е солидна база за по-нататъчна работа. Не преставам да се изненадвам колко много жалби е, има за изпълнение или неизпълнение на европейските закони. 3450 е сериозна цифра за една година. И може би трябва да помислим защо транспорта, екологията, мобилността и а, енергетиката, те са толкова много. Очевидно, това са особено чувствителни области. Разбира се, държавите членки носят тук основна отговорност за правилно транспониране и изпълнение на европейското законодателство. Те трябва да изпълнят задължението си, но мисля, че ние като европейски институции също трябва сериозно да помислим какво конкретно, какви конкретно са проблемите. Исках да поставя въпрос, който ме занимава отдавна. Ежегодно изготвяме, в парламента има предвид такъв доклад. Искам да попитам дали комисията е направила някакъв фоллоуап на доклада ни за 2014 година, защото как ще контролираме изпълнението на европейското законодателство и имат ли последствия от нашите доклади. За мен това е много важно, защото при изготвянето на 2000, доклада за 2015 година това също би трябвало да е от значение. Благодаря благодаря. Благодаря, господ... И бих искал да отговоря, но сега да чуем господин Буда и след това комисията. Господин Буда, имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря и за представения доклад от господин Хрисогонос. Той засяга а, проблемите, пред които сме изправени при изпълнението на европейското законодателство. Това е много важно и едновременно с това ние знаем, че прилагането и изпълнението на европейското законодателство е, има своите последствия в областта на инвестициите и заетостта. Държавите членки трябва да осъществят прилагането на национално ниво. Говорихме пред, пред, аз говорих преди малко за европейски е, е, граждански процесуален кодекс. Трябва да помислим и в тази област трябва да сме наясно, че делата е, за неизпъл... нарушение на договорите, заведени от комисията, са по-малко. Но комисията трябва да помисли за техническа подкрепа на държавите членки и да подпомогне обмена на добри практики между държавите членки. Не е нормално в някои държави членки да има законодателство, е, от един характер по едни въпроси, а в други държави членки нещата да са уредени по съвършено различен законодателен начин. Нека Европейската комисия полаже е, усилия и е, стигне до причините. Защо така стоят нещата? Ето екологията. Е, положението в момента е трудно, защото условията наложени от Европейската комисия не могат да бъдат изпълнени. Така че да, да бъдем разумни. Докладът е добър. Е, пред... Ще трябва да предложим изменения, защото това наистина е необходимо. Госпожа Дютоне. Monsieur le Président господин председател, скъпи колеги. Знаете мнението ми по този годишен доклад, който винаги се прави по един и същи кълъп, в зависимост от партийната принадлежност на докладчика. Аз приветствам от, отхвърлянето от страна на автора на мерките бюджетните мерки, които се налагат от държавите членки, от комисията някои държави членки. Колкото до процента за презаселване на бежанците, искам да ви припомня, че тази мерка бе наложена без да бъдат консул... консултирани народите. Европейският съюз също се държи като пироман от започване на бежанската криза. Въобще не ви интересува какво е мнението народите спрямо мерките, които се опитвате да налагате. Крайно време е комисията да излезе с конкретен доклад относно конкретните резултати които са постигнати. Имам предвид масовото, масовата безработица, загубата на конкурентоспособност, дел, нелоялната конкуренция от страна на чуждестранни предприятия и други. Благодаря ви. Госпожа Траска от е, Европейската комисия. Господин Траска, извинете. Благодаря, господин председател. Аз съм заместник веждащо отдел. Първо бих искал да ви е, благодаря за всичките забележки и коментари по време на дебата. По годишният е, доклад който се изработва от комисията ежегодно. В, не, в него се подчертава ангажимента на комисията относно а, след начин и начина по който тя бди за изпълнението на европейското законодателство по а, страни и в най-основните основните отрасли, като се а, подчертава случилото се през 2015 година. Високият а, брой нарушения а, за 2015 година а, в а, държавите членки продължава да бъде едно сериозно предизвикателство за нас. Комисията е започнала процедури по нарушение в държавите членки, които не са транспонирали директивата в необходимите срокове или не са а, хармонизирали своето законодателство с Аки Коминотер или в един случай имаше и държава членка, която просто не прилагаше европейското законодателство. Разбира се, обаче, колкото и да се деви с голям броя на нарушенията, то е много по а, така скромен в сравнение с предишни години. Е, пред, предимно нарушенията са в областта на транспорта, околната среда и мобилността. Един от основните проблеми е забавенето в транспонирането на директивите в държавите членки. в, необходим, в на необходимите срокове. И тези закъснения на практика имат отрицателни последици за гражданите и предприятията. Броя на новите процедури, започнати през 2015 година, са, е много по-малък от тези, започнати през 2014 година. И комисията използва всички инструменти, с които разполага, за да създаде по-добър пакет и да помогне на държавите е, членки да транспонират е, законодателството. В процеса на транспонирането комисията предоставя настоки, насоки, съвети, дава на разположение експерти на държавите членки, за да могат наистина те да спазат е, е, срока на транспониране, но когато срока на, за транспониране изтече и държавите членки не са направили необходимото, то, то тогава комисията се възползва от механизмите, с които е, разполага, включително и прибягване до Европейският е, съд за налагане на санкции на държавите членки. Шест заведените производства в съда с а, искане на налагане на санкции. Колкото до въпросите, които бяха зададени, да, а, транспорта, околната среда с а, областите, в които най-често се наблюдава за закъснение на транспонирането. Да, можем да се, запишем, да се запитаме какви са причините. Мисля, че основната причина много често е, е финансова, тъй като се изисква развитие на инфраструктури. Колкото до проследяване на изпълнението от 2014 година, комисията А, и е установила, че е, проблемите, изложени в резолюцията, са били изложени в предишни доклади, така че не е имало необходимост да се предприемат мерки за проследяване на изпълнението. Тогава благодаря ви. Благодаря. Дали докладчика иска да добави нещо? Не. Срокът за внасене на изменения е 8 март. И така продължаваме с следващата точка от дневният ред. Става дума за а, защита на уязвими лица. Госпожа Бержерон, благодаря, господин председател. Благодаря ви за интереса проявен към този доклад. Този проект от доклад има за цел да бъдат признат, призната нуждата от мерки за защита, които да бъдат признати от всички, за да може да се улесни живота на възрастните уязвими, както и на съответните институции. Въобще не става дума да се променя законодателството на отделните държави членки. Вашите изменения ме карат да мисля, че мислим в една и съща посока. С голямо удоволствие се запознах с различните изменения. Аз подкрепям голяма част от тях и се надявам голяма част от тях да бъдат обединени в компромиси, които ще разгледаме заедно. Виждам обаче, че госпожа Кача има известни е, проблеми и в изменени 86-то иска предложение от комисията. Тя отсъства обаче. Какво иска? Регламент или директива? Мисля, че това е много важно. Този въпрос е част от международното частно право и е, част от хакските конвенции. Ако решиме да приемеме нещо друго, а не регламент, Боя се, че ще имаме европейски проблем. Директива, която ще се прилага само частично. И тогава за какво ще бъде всичко това? Този текст няма, тогава няма да помогне нито на възрастните, които са уязвими, нито на организациите, които грижат за, се грижат за тях. А според, според, според според някои е, регламента би е, ослабил е, Хакската конвенция. Аз обаче мисля, че точно обратното регламента според мен е най-подходящият инструмент. И ако, из, ако искаме да упражним влияние над комисията, която по принцип има известни задръжки да работи по тази тема, трябва да бъдем твърди. От друга страна, госпожа Комодини не, не приема изцяло е, признаването на мерки за защита, които са прияти от една държава членка и тяхното признаване и приложение в друга държава членка. Това е просто като че ли ако минавайки от страна в страна, трябва да доказвате отново кой сте и да доказвате самоличността. Госпожа Комодини на, на, на, на практика всъщност казва, че тези мерки могат да бъдат признати само в страните, които признават. Тоест, ако ако, човек, ако човек е написал завещание във Франция и почине в Малта, неговото а, акта и документа няма да бъде валиден в Малта. В крайна сметка, мисля, че желанията на всяко едно лице трябва да се признават в независимо коя държава членка, независимо къде е живял и къде е завършил живота си а, също така мерките за защита взети в една държава членка и тяхното приложение в друга държава членка. А, госпожа Ком, Комодини смята, че държавата, която е, е предприела или признала тези мерки, трябва да понесе финансовата тежест е, за тяхното приложение в друга е, страна. Разбирам, че за по-бедните страни е, нещата са е, сложни и за тях би било трудно да осигурят е, грижа и лечение на уязвими лица от други държави, така че тук може да се помисли за някакъв механизъм на разпределение на разноските. Съжалявам, че господ... госпожа Комодини я няма. Господин, госпожа Бутане, господин Лебрутон се е, тревожат е, от съдържанието на формуляра. Това е в крайна сметка един най-обикновен типов формуляр, в който са записани желанията на, на съответните индивиди. Това ще бъде един ед, единен е, формуляр, в който ще бъдат описани проблемите на лицето са с цел да се осигури е, сътрудничество между различните е, институции. Също така, извинявайте, тук търса един колега се тревожи за разпространение на информация относно дадено лице, като например разпространение на медицинската тайна или така нататък. Но тук става дума за регистри, в които просто е записано, че дадено лице е уязвимо и въобще не се описва нито материалното състояние, нито физическото състояние или заболяването на лицето. Аз, ми, аз мисля, че а, е, вие просто търсите претекст да отхвърлите този документ и искате Франция да се затвори отново в себе си. А, в... Що се отнася до измененията на господин Буда, който току-що ни напусна. Аз го поздравявам, благодаря му, приемам ги, те са технически и изясняват текста който ви предлагам. Питам се дали той не е нотариус, защото така ясно и конкретно са формулирани неговите е, изменения. Е, Негреско, си и другите имат желание да помогнат на най-уязвамите. Госп... Аз Споделям виждането на господин Христогонос и Негреско и вашата дефиниция, която е много по-широка от тази залегнала в Хакската конвенция. Но от друга страна дефиницията трябва да бъде минимална, ако искаме наистина да постигнем някакъв напредък. Както казах, Хадската конвенция е отличен документ в областта на международното право. Можем само да съжаляваме, че ратификацията не е била по-широка. Но скоро тази конвенция ще бъде ужасно необходима предвид начина по който се развиват обществата, а ние трябва да вземем превентивни мерки. Благодаря ви за уводните думи. Комисията желая ли да вземе думата? Да. Благодаря, господин председател. Няколко думи. Благодарим на докладчика за ясния доклад който допълва, но не заменя конвенцията. Ние споделяме общите цели, свързани с улесняване на трансграничната защита на уязвимите пълнолетни лица в Европа. Приоритет на комисията преди да вземе да предприеме законодателно предложение е ратифицирането на конвенцията от държавите членки не би било подходящо да направим законодателно предложение в допълнение към конвенцията, при положение, че само малко държави се е ратифицирали. Имам обаче някои добри новини. Поне Три държави членки очакваме е, да ратифицират конвенцията тази година. Белгия я подписа само преди няколко дни и в момента подготвя ратификационния процес. Така че е, нещата се развиват. На този етап комисията предпочита да предприеме специфични действия, които са свързани по-скоро с ратификацията на конвенцията от страна на държавите членки превода на всички официални езици на обяснителния доклад към конвенцията е направен и скоро ще бъде публикуван на портала Електронно правосъдие. Ще има и съвместна конференция на комисията, Института по частно международно право. Тази конференция ще се проведе в началото на следващата година, като нейната идея е да се обменят добри практики. Добри практики между държавите членки, които вече прилагат конвенцията. Смятаме, че тази конференция също ще допринесе за по-бързата ратификация страна на държавите членки. Благодаря. Well, uh, any other requests for the floor? Благодаря. Някой друг желая ли думата? Не. В такъв случай ще приемем доклада по време на заседанието ни през март. Now we continue by item Преминаваме към точка 10. Обмен на мнения за присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията на съвета на Европа за превенция и борба с насилието на жени и домашното насилие. Да чуем Иржи Машталка, докладчик. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. за Жионска Европа. Както знаете, вече започнахме дебата по тази тема през септември. Сега отново подлагаме на обсъждане темата. Необходимо е Европейския съюз да ратифицира тази изключително важна международна конвенция, т.е. да се присъедини към нея и аз като докладчик не съм променил своето становище. Бих искал да ви напомня, че тази конвенция на съвета на Европа е изключително важна. Тя е включена в конференцията от Истанбул 2011 година. Това е първият правен инструмент, който включва правния аспект по защитата на жените от насилие. Статистиките в това отношение са трагични. Много често жените в Европа биват подлагани на физическо или сексуално насилие. Голям брой млади жени вече са били обект на подобно насилие и турмоз. Необходимо е да се предприемат някакви действия. Впрочем, в конвенцията не са включени само жените. Конвенцията съдържа също така разпоредби, които имат за цел да защитят децата. Те са изключително уязвими. Т.е. в нея се разглеждат и жените и децата като жертви на домашно насилие. 10% от мъжете в Европа също споделя, че са били обект на домашно насилие, което означава, че мъжете също могат да бъдат жертви. През 2016 година трябваше да се присъединим към Конвенцията на съвета на Европа, но държавите членки напредват с различна скорост. През май бе приета резолюция, която имаше за цел присъединяване към тази конвенция. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Гутеланка. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за уводните думи. Като докладчик в сянка от социалистите и демократите бих искала да кажа няколко думи, защото това становище е изключително важно. Насилието над жени и домашното насилие са широко разпространен проблем в Европейския съюз. Трябва да гледаме на него като на заплаха за сигурността в нашето общество. Една трета от всички жени в Европа са били обект на сексуално или физическо насилие поне веднъж а, в живота си. 20% от младите жени на възраст между 18 и 29 години са били подложени на онлайн сексуален турмоз. Всяка пета а, жена а, също е а, страдала, като изнасилванията също са изключително много. Да не споменаваме и, и факта, че много от сексуалните нападения дори не биват докладвани, което показва, че това е основен проблем във всички държави членки. Тези ужасни факти трябва да разтревожат всички политици и да им покажат, че не се прави достатъчно по отношение на борбата с насилието на жени. Би било морално погрешно, ако ние като политици не предприемем необходимите мерки, за да предотвратим този огромен проблем. Тук говорим за незачитане на човешки права и на а, полово неравенство. В случая обсъждаме присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието на жени и домашното насилие. Вместо да напредваме в това отношение, ние сме свидетели на а, голяма крачка назад в сравнение с конвенцията от Истанбул. За мен е изключително безпокоително, че полското правителство постанови обяви, че Польша ще се оттегли от конвенцията от Истанбул, която бе ратифицирана през април 2015 година. Това трябва да се счита за нарушение на международното право за човешките права. Политическият пейзаж ни показва, че трябва да ускорим темпото. Необходимо е да изпратим ясно послание и да упражним натиск върху комисията и съвета, за да може да ускорим присъединяването на ЕСА към Конвенцията на съвета на Европа. За моята група приоритетите са следните. Те са описани в резолюцията от ноември 2016 година. Резолюцията за присъединяването на ЕС към Конвенцията на съвета на Европа за превенция и борба с насилието на жени и домашното насилие. Приканваме комисията да направи законодателно предложение, в което да се създаде една последователна система, която да защити жените. Това може да е директива или някакъв друг правен акт, в който да се задава система, в която са събрани статистически данни, засилва се подхода на държавите членки по отношение на превенцията и борбата с насилието над жени, всяка форма на насилие срещу жени и млади момичета всяко насилие на полова основа. Трябва да се улесни и достъпа до правосъдие. И на второ място приканваме съвета да задейства клаузата МОСТ, като приеме единодушно решение по отношение на насилието над жени и домашното насилие. Това трябва да бъде престъпление и да бъде описано в член 8.3.1 от договорът за функциониране на Европейският съюз. Благодаря. Председателят. Комисията желая ли да вземе думата? Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Аз съм от Генерална дирекция правосъдие, отдела за равенство на половете. Преди малко чухме, че борбата с насилието на жените и домашното насилие ни занимава от дълго време и че това насилие подкопава равенството на половете. Съвсем наскоро проучване на Евробарометър видяхме, какво е положението с насилието в Европа. Комисията предлага Европейския съюз да се присъедини към холистичната конвенция от Истанбул в контекста на една добра законодателна рамка, която да има а, за цел добро тълкуване на всички разпоредби в това отношение и за да може да се изпълнят задълженията на Европейския съюз в това отношение. Европейската комисия приветства факта, че председателството улесни дискусиите в съвета, след като бе направено предложението. Най-напред трябва да насочим вниманието си към решението, за да изпратим ясен сигнал по отношение на степента на ангажираност на Европейския съюз в борбата с насилието над жени. А по отношение на решението, то ще бъде ам, обсъдено в съвета заедно с един етичен кодекс във връзка с прилагането на конвенцията и ще се включи определение по отношение на ролята и на комисията, и на държавите членки за докладването по отношение на конвенцията. Както вече опоменахме при предишните дискусии с Европейския парламент, някои трудни аспекти, като например обхвата, са обект на а, дебат. Има аспекти, които са в областта на изключителните правомощия, но има и такива, които са в областта на споделените правомощия. Смесения характер на конвенцията изисква както Европейската комисия, извинете, както Европейския съюз, така и държавите членки да се присъединят. Това е необходимо не само от правна гледна точка, но и за да постигнем крайната си цел, а именно да защитим всички жени в Европейския съюз. Тази част от конвенцията, към която ще се присъедини Европейския съюз, ще стане част от европейския правен ред и ще стане задължително за държавите членки. Тези правила трябва да се тълкуват в светлината на конвенцията. Това, например, ще изиска прилагане на директивата за правата на жертвите в светлината на конвенцията. Това ще се отрази на миграционните въпроси и убежището, например по отношение на пребиваването на бежанците. Трябва да се уверим, че а, беженците не живеят с партньор, който упражнява насилие. И това трябва да се прави при изключително трудни обстоятелства защото много трудно жените могат да получат друг статут, различен от този на техният разярен съпруг. Това ще се отрази и на държавите членки, които не са ратифицирали конвенцията, но които са правно вързани от съответните правила в това отношение. По-настоящем работим интензивно, за да постигнем споразумение по отношение на присъединяването на Европейския съюз към конвенцията. В своята резолюция е от ноември месец Европейския парламент прикани всички да се присъединят към конвенцията и тази резолюция получи широка подкрепа на членовете на парламент. Правилата на конвенцията във връзка с, ролята на националните парламенти ще се прилагат мутатис. комисията. Тандис и към Европейския парламент. Извинявайте, дали бихте могла да говорите малко по-бавно, за да може преводачите да ви преведат? Да, извинявам се. Бих искала да направя коментар във връзка с искането за отделен правен инструмент по отношение на борбата с насилието на жени. Просвещам комисията смята, че има достатъчно правни инструменти, различни политики, които боравят с това явление. Този подход отразява и разписаното в конвенцията от Истанбул. Сега поставяме акцента върху наскоро въведените инструменти. Директивата за правата на жертвите, директивата за взаимното признаване, конвенцията от Истанбул. Всичко това е взето в предвид в нашата работа. Ето защо комисията не възнамерява да прави ново законодателно предложение по отношение на насилието над жени. По-скоро смятаме да поставим акцента на транспонирането на директивата за правата на жертвите, както и привеждането в изпълнение на другите законодателни актове в тази област. Благодаря ви, господин Лебретон. Не ми се иска да говоря а, дълго, тъй като имаме доста натоварен дневен ред и много от нещата вече бяха казани, но все пак реших, че трябва да се намеся, за да кажа, че трябва да работим в това отношение. Цифрите, които чухме, са ужасяващи всяка трета жена ще бъде обект на насилие в своя живот. Тук говорим само за Европа. Нещата са още по-зле в другите райони на света. Та в това отношение конвенцията от Истанбул ни дава възможност да подобрим положението. На мен ми се иска обаче държавите членки на Европейския съюз по-отделно да се присъединят към тази конвенция, а не Европейския съюз като такъв да се присъедини към нея. Има нещо, което не се споменава. Това е един вид табу, което никой не обсъжда. Това насилие над жени се извършва от мъже в Европейския съюз но и от мигрант. Нека да го покажем. Имаме и други начини да се преборим с насилието над жени. Можем да ограничим миграцията, защото, за съжаление, сред мигрантите има и такива, чиято култура ги учи да не спазват правата на жените. В това отношение не забравям случилото се в Кьон и това, което се случи съвсем наскоро в северната част на Франция, където една французойка беше обект на насилие. Трябва да очертаем всички проблеми и да се справим с тях, като не забравяме нито един. Благодаря ви. Преди да дам думата на докладчика, бих искал да попитам докладчика или комисията, дали цифрите, които чухме, са цифри, които се отнасят до Европейския съюз или до територията на съвета на Европа комисията. Цифрите са от проучване на Агенцията за основни права, проведено през 2014 година. Включват се 28-те държави членки на Европейския съюз. Има цифри и за държавите от економическото пространство, но цифрите, които чухте, са за 28-те държави членки. Те са и от проучването на Евробарометър. Благодаря, господин Машталка. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко да отговоря на чутото. Съгласен съм с очертаните приоритети. Но по отношение на графика, да ви напомня, че водещи комисии са Либе и ФАМ. Трябва да гласуваме становището си през април, за да може в последствие да се произнесем през юни в пленарна зала. Благодаря. Благодаря ви. С това приключваме тази точка от дневния ред. Така продължаваме с точка 12. Е, обмен на мнение относно прилагане на разпоредбите по договор относно национално, националните парламенти. Господин Лебретон. Мерси, Благодаря, господин председател. В този доклад Европейската комисия се е, изтъква своите отлични отношения с националните парламенти на държавите членки, но отвъд тази е, декларирана любов, е, се вижда, че просто не знаете каква е работата на националните парламенти, като че ли се чувства известно презрение. Националните парламенти са преките представители на гражданите, избрани пряко от тях, е, като целта е да е, бдат е, за прилагането на законите в съответните държави членки. На основата на това Европейският съюз е приел и признал принципа на субсидиарност. Но има известно противоречие между принципа за субсидиарност и правото на Европейската комисия да действа в моменти, в които смята, че това е необходимо. И всъщност комисията непрекъснато се меси и това си личи по факта, че през 2015 година националните парламенти са обсъждали най-много и най-дълго време програмата за действие на Европейската комисия, което сама по себе си се, се явява един законодателен документ, който се налага. Така че Европейската комисия и Европейският парламент имат законодателно право. През последно време националните парламенти като че ли се, се противляват на това и виждате, че това се изразява много ярко в последно време. Механизма за презаселване на бежанци се наложи от комисията Юнкер и 12, пар... 12 парламента обвиниха комисията, че надвишава правата си. Чехия, Словакия и много други страни. И към комисията бе отправено искане да не надхвърля, надвишава правата си и да не потъпва принципа на субсидиарност и пропорционалност. А също така при временното и е, приложение на е, споразумението СЕТА също е едно нарушение от страна на Европейската комисия. Тя не слуша предупрежденията на Валонския парламент, отгоре на всичкото. От друга страна, комисията непрекъснато отправя забележки към Польша и към нейния парламент, налагайки на Полша да спазва указите на комисията, според своите собствени виждания за правова държава. Аз мятам, че всяка държава може да предприеме конституционните промени, които се харесват или не се харесват на комисията. И пос... на последно място доколко комисията не познава каква е ролята на националните парламенти. През 2015 година господин Юнгер нарече господин Орбан диктатор. А той е все пак а, е, прекият избранник на своя народ и законен представител на народа си. Това е всъщност жела... в, в, е, така, в духа на желанието на комисията да се да, пре, е, да а, да, да, не, да не се придържа към ролята, която е нейн. Всъщност комисията се опитва да превърне националните парламенти в нещо като мост между европейските институции и гражданите. А за мен тези институции не са обикновени мостове, те са основната, основния стълб на демокрацията, така че аз съм против този доклад. Благодаря на докладчика. Има ли коментари по доклада? Uh, Добре, мисля, че след като чухме докладчика, очевидно няма желащи да направят коментари или все пак? Госпожа Кауфман? Поглеждам ви и не разбирам. Искате ли думата? Мисля си през цялото време дали да кажа нещо, защото аз съм на диаметрално противоположно мнение от това на господин Лебретон примерите, посочени от него, са неподходящи. Сета мисля, че това е смесено споразумение. Европейския съюз има ясно установени права в рамките на международната търговия и тук да се отправят упреци към комисията, че пренебрегвала националните парламенти е направо абсурд. Никой не е поставил ултиматум на полския парламент, но комисията с основание въвежда механизма на правовата държава защото съзира опасност е, Европ... Е, полското правителство да застраши свободната съдебна власт. Ако тръгнем по този път, не зная, мисля, че на множеството форуми на интерпарламентарно сътрудничество може да се постави този въпрос, че имаме в националните парламенти комисии за връзки с Европейския съюз, има множество парламентарни комисии и просто не, не мога да се съглася по никоя от цитираните точки. Очевидно има какво да си кажем по този въпрос, казва господин председател, Аз не знам какво е положението във Франция, но аз също съм избран от всеобщи избори. Не знам, господин Лебретон не е ли избран така? че по повод националната, е, думите, че националните парламенти са някакси по-избрани от е, Европейския парламент. Господин Лебретон, виждам, че искате думата. Пазна ли не знам какво се прави в другите страна и в другите страни и аз не се бъркам в техната работа. Във Франция е, депутати се избират на основа на програма. Аз съм бил водач на лист. 500 хиляди души гласуваха за мен, просто защото те искаха аз тук да защитя техните права, европейските институции да не се бъркат във вътрешните работи на Франция и спазвам поети ангажимент. So we continue by... Uh, виждам други желаящи да вземат думата, така че можем да продължим с точка 13. Отново размяна на мнения относно трансгранични искове за възстановяване на произведения на изкуството и културни паметници, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни. Аз съм докладчик по този въпрос, така че ето какво ще кажа. На 16 февруари 2017 година конференцията на председателите на комисии възложи на председателите на комисиите Юри и Култ да изготвят е, законодателен доклад по тази тема в размисъл по съдържанието. Аз е, Отделих време да проуча правното основание на тази тема. Е, истината някои въпроси са уредени по-добре от член 114 от договора за функциониране на Европейския съюз за единния пазар. Дру, за, за други по-добре е да се обърнем към член 81 алинея 2, е, който, който третира въпроса за трансграничните и търговски въпроси. Не виждам затруднения е, при съчетаването на тези две правни основания, тъй като става дума и за обич... нормалната законодателна процедура, но съгласно протокол 21 и 22 към договора е, се оказва, че не можем да използваме двойно правно основание. В този ред на мисли искам да помоля нашата правна служба да излезе със становище по въпроса дали има несъвместимост между двете правни основания. И дали, не, дали е по-добре да се опрем на член 114 от ДФС или да приемем два различни законодателни акта. Искам също така да ви кажа как изглеждат нещата в времето. След днешната размяна на мнения, евентуално след като чуем и правното становище за правното основание през април да бъде да това да стане през април на първото ни заседание през май, 3-4 май, да бъдат, бъде представен проекта доклада при изменения до 17 май, разглеждане на измененията през юни и гласуване през месец юли. Намерението ми е доклада да обърне внимание не само на проблемите от миналото, тъй като Европейския парламент се е занимавал вече с тези въпроси. Целта ни е обаче да осъществим превенция в случай на насилие, когато става дума, когато може отново да се случи, да се стигне до отнемане или насилствена продажба на произведения на изкуството. Такива ще възникнат при бъдещи конфликти. В случаите на отнето е, изкуство изисква европейско решение, защото трансграничният елемент може да присъства в повечето случаи на така незаконно отнети произведения на изкуството този контекст смятам да разгледам различни случаи на подобни спорове и да предложа европейски решения, които може да удовлетворят всички заинтересовани настоящи, или настоящи собственици на такива произведения, като се отчете спецификата на културните паметници и паметници на изкуството. Е, за какво става дума е, в правен аспект. Е, съответните закони, които се прилагат при отнето изкуство и пренесено зад граница. На второ място стандартите за доказателство, които трябва да помогна да установим дали има неправомерно отнем, от, отнемане кражба или конфискация на произведения на изкуството. Трето, придоб... начините на придобиване, е, на добронамерен, добросъвестно придобиване на така отнети произведения на изкуството. Но нещата са свързани и с други аспекти, които не можем да подминем под при тази тема, защото те са тясно свързани с произведенията на изкуството не ги ли вземем предвид, няма да постигнем всестранно решение на този а, проблем. В, в този контекст трябва да обърнем внимание и на възможността за альтернативно разрешаване на спорове това може да се окаже пътя към коректното решение, тъй като това е начин да действа по-гъвкаво и индивидуално, без да се да си налагаме строги рамки. Трябва да разгледаме също така възможността за обща система на каталози, е, с данни за откраднато и отнето, из, отнети произведения на изкуството, които да помогнат да се проследи техния път и да се предостави и информация за собствеността в случай на спор. Ето някои от основните моменти, по които искам да се спра в Проект от доклада си, но разбира се, ще се радвам да чуя идеи на други членове на нашата комисия и политически групи. Ще искам да чуем мнението ви по този проект. Ще ми бъде интересно да чуя комисията и по-специално готови ли сте да подкрепите този проблем, е, проект и ако да, как си представяте, е, че можем да постигнем е, решение и от друга страна имате ли съмнение и колебания по този въпрос и ако да, какви са те? Благодаря. Госпожа Юталанта. Благодаря, господин председателю. Благодаря за тези встъпителни думи. Госпожа Розиер не може да бъде тук, така че аз съм натоварена да представя позицията ти институцията на изкуство отнето по време на войни и военни конфликти е сериозен проблем. Това винаги е, са ситуации, които съставляват риск за културното наследство. И че историята сочи тъжно много примери в това отношение. Например, археологически находки е, и различни артефакти от областта на историята, науката и изкуството. Това е форма на кражба а, на произведения на изкуството, което в крайна сметка отива в, понякога в частни колекции. Същото е и с археологическите плам, паметници. И още нещо, което не бива да забравяме, че понякога отнетите произведения на изкуството се използват за финансиране на терористична дейност. На Европейския съюз има директива 2014-60 за връщане на произведения на изкуството също и регламент 116 от 2009 година за износа на произведения на изкуството. Друг въпрос, въпрос, който не е уреден до сега, е завеждане на съдебни дела пред други държави. Това до сега се оказва доста трудно. Европейския съюз трябва да обърне внимание на правните затруднения при този род правни искове и да предложи решения, за да се намери коректно решение. Госпожа Русиер е, е, и цялата ни политическа група очаква с всички вас, колеги, да работим добре и с в дух на сътрудничество по този толкова важен въпрос. Благодаря. Председателят и аз благодаря. Комисията, желаете ли да вземете думата или по-скоро не? Да, имате думата, госпожо. Благодаря. Благодаря, господин председател. Комисията разгледа през 2002-2003 година резолюцията, приета от Европейския парламент, вследствие на доклада Деклерк в който се представяше вижданията на парламента за връщане на творби на изкуствата, заграбени по време на война. Тогава бе, бе казано, че, става, че става дума предимно за културни творби, т.е неща, които са извън рамките на компетентност на договорите. Вие споменахте директивата за връщане на културни творби а, и преразглеждането и след 2014 година и влизането в сила през декември 2015 година, но става дума за национални богатства, т.е. става дума за принадлежащи на държавата творби или обекти, които имат специална стойност. Ако не се лужа, ставаше дума за една... По-късно ставаше дума за а, творби, които или предмети, които нямат статут на национални богатства. В директивата 60 от 2014 година не се третира въпроса свързан с собствеността, което е от прерогатива на държавите членки. Сега, в регламент 2015-2012 година се отнася до граждански а, искове и, жел... и а, в което се предвиждат а, а, процедури за изискване на а, творби иззети или от а, краднати по време на война, като се прилага юрисдикцията на страната, където се намира съответния предмет или творба. Очакваме резултата от искането, за да разбереме какво ще бъде правното основание, което ще бъде избрано. Това е което мога да кажа за сега. Uh, thank you very much. Uh, благодаря много. Не виждам други желаещи да вземат думата така че можем да продължи с точка 14. Раз, а, контрол на делегирани актове и мерки за изпълнение. Докладчика господин Джамбаски поднася своите извинения, че не може да присъства. Не смята, че трябва да, изпра... да да предостави е, коментари на комисията е, на тези актове по член 10 на регламента 3082 от 2014 година за периода 2010-2020 година и финансовия регламент. Имате ли възражения относно или коментари във връзка с заявеното от господин Джамбаски становище? Не виждам желаещи, така че се, така че се смята, че приемаме препоръката на докладчика. That means that... Това означава, че можем да продължим с точка 17, т.е. гласуване. Надявам се, че всички носите картите си за електронно гласуване. Shall we wait the two minutes? We can wait for the two minutes. Okay. Two minutes for people to come in. Maybe if... Ако позволите, за 17 и 15 е, е определено по графия гласуването. Нека изчакаме още две минути, така че колегите, които все още не са в залата, да могат да заемат местата си. Благодаря. Okay, it's quarter five, uh... И така, вече е 5.15. Така че можем да пристъпим към гласуване, уважаеми колеги. И Точка 7. Започваме с гласуване по точка 17. Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите. Моля, подгответе се. And I begin. Amendment number 59. И така, изменение 59 за, против, въздържали се. Нека да проверим защото някои гласуват по два пъти, така че да отчетем всички гласове. so rejected. Uh, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се, 61 за, против. М нека да проверим. Мисля, че се отхвърля, но нека да а, проверим. One more? No? Okay. Още един глас за колега ли трябва да гласува? Отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема 62 за, против, въздържали се, приема се 63 за, против, въздържали се. Предлагам да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. 63 Rejected. Отхвърля се 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 66 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. Много добре, много хубаво. You see? <laughs> Or I, I see. <laughs> Вие виждате ли сега? Аз виждам във всеки случай. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Бих казал прието, приема се, но нека да проверим. Да, наистина се приема. Изменение 8 за, против, въздържали се, прием се 81 за, против, въздържали се, прием, отхвърля се 82 за, против, въздържали се, отхвърля се 83 за, против, въздържали се, отхвърля се 84 за, против, въздържали се, приема се, 85 за, против, въздържали се, отхвърля се, 86-87 за, против, въздържали се, приема се, 88 за, против, въздържали се, приема се, компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против. Нека да проверим, ако обичате. Отхвърля се. 95. Е, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 96. За. Моля подсказват ми нещо тук. Да, 97, 96 отпада, 97 за. Против. Въздържали се, приема се, 99 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 6 е, за, против, въздържали се, приема се 100 за, против, въздържали се, приема се, 7 за, против, въздържали се, приема се, 101 за, против, въздържали се, приема се, 102 и три за, против, въздържали се, отхвърля се, 104 за, против, въздържали се, приема се, 105 за, против, въздържали се, отхвърля се, 106 и 106, 107 за, против, въздържали се, отхвърля се, 108, 109 за, против, Нека да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Изменение 108 и 109. Отхвърля се 110 за, против, въздържали се, приема се 111 за, против, въздържали се, приема се 112 за,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 Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Сто и седемнайсет за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9. За, против, въздържали се. Моля, нека да проверим. Не успях да се ориентирам. Приема се. 120 за. Против и тук ще трябва да проверим по електронен път. Малка беше разликата. Приема се. 100... Изменение 10 за, против, възражали се, приема се 11 за, против, въздържали се. Не виждам достатъчно ръце. Я да видим по електронен път. Моля, гласувайте изменение 11. Приема се 12 за, против, въздържали се. Приема се 121 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против. Нека да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Oh, sorry. Adopted. Приема се 15 за, против, въздържали се. Приема се 128 за, против, въздържали се, отхвърля се 16 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против. Нека да проверим. Според мен се приема, но нека да бъдем сигурни. Да, приема се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се. Отхвърля се 132 за, против, въздържали се. Отхвърля се 133 и 4 за, против, въздържали се. Отхвърля се 135 за, против, въздържали се. Отхвърля се 137 за, против, въздържали се, отхвърля се, 137 за, против. Нека да проверим, моля гласувайте. Приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се, 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 за, против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 Извинявам се, казва председателят. Отхвърля се. 154 за, против, въздържали се. Отхвърля се 155 и 6 за, против, въздържали се. Отхвърля се 157 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис 5 за, против, въздържали се. Приема се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 и 167 за, против, въздържали се. Приема се 168 за, против, въздържали се. Приема се 172 за, против, въздържали се.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 Възражали се, нека проверим. Струва ми се, че прието, но не съм сигурен. Моля, гласувайте. Да. Приема се 176 за. Против. Въздържали се. Приема се 177 за. Против. Тук от също трябва да проверим.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 против, въздържали се, отхвърля се, 28 за, против, въздържали се, приема се, 29 за, против, въздържали се, приема се, 30 за, против. Нека да проверим електронно гласуване.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 Нека да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Приема се 39 за, против, въздържали се, отхвърля се 40 за, против, въздържали се, прие първата част, първата част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 Благодаря на всички ви. Приема се. Поздравления на господин Хрисогонос. Сега продължаваме. Точка номер 18. План за действие на ЕСЕ за електронно управление. Първо изменение за против. Въздържали се. Приема се. Три за против. Може и да провериме. Adopted. Uh, two in favor. Четири. Четвърто изменение. Две отпада. Я пак отново. За, против. Въздържали се. Приема се. Пето за против. Въздържали се. Приема се. 6 за против. Въздържали се. Приема се. 9 за против. Въздържали се. Става дума за девето изменение. Приема се. Осмо за против. Може и да проверим.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 18 за, против, въздържали се, приема се, 16 за, против, въздържали се, приема се, 19 за, против, въздържали се, приема се, 20, бе, отхвърля се 22 за, против. Отпада, а, добре. Извинете, греша, казва председателя. 22 отпада. 20 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 отхвърля се. 24 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 за против. Нека да проверим. Отхвърля се 25. Но нека да проверим още веднъж. Приема се 26 за против въздържали се. Отхвърля се 27 за против въздържали се. Отхвърля се.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 Once again you were right. И още веднъж ще прави прието. 36-то за против. Въздържали се. Приема се. 37 за против. Нека да проверим. Приема се. 37 37 ставаше дума, приема се. 35 за против, въздържали се, приема се. 38 за против, въздържали се, приема се. 39 за против. Нека да проверим. Приема се. И, и сега гласуваме по електронен път цялото проекто становище. Приема се. А, поздравления, а всъщност за самият мен. Draft opinion on protection against dumped and subsidized imports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 abstentions. Now, please, once again, sorry, I'm not sure. Rejected. Хвърля се. Второ изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега цялото проекто становище. По електронен път. Разхвърля се, макар и с малко. Не, всъщност просто не мога да поздрава докладчик. И сега единични гласуване, точка 20. Марката на Европейския съюз, кой е за? Против. А, извинете, трябва да гласуваме по електронен път. Приема се. Така, поздравления, господин Дзивка. 21. Стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила по електронен път, ако обичате. И още веднъж, господин Цвевка, поздравявам ви. Прието. Така, с, с това приключихме отворената част на заседанието. Следващата част ще се проведе при закрити врата.